Нека да направим пробно гласуване. Дали всички вече са сложили картите си в апаратурата за гласуване, за да можем да направим пробно гласуване? Моля гласуване, моля натиснете вашите любими бутони за гласуване. Well,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 са онези, които имат карти за гласуване, са гласували. Задавам въпроса дали има някой, който дали има някой, който не си е натиснал копчето. Задавам въпроса да проверя дали апаратура да работи. Малко съм притеснена, защото има 44 карти сложени в апаратура за гласуване и 43 вота. Дали има някой, който не вижда да му свети лампичката на апаратурата. Добре, приключваме с това гласуване. Значи 38 са доволни, един недоволен е и 4 са въздържали. И така започваме с гласуването по моя доклад. Не съм много сигурна, че трябва да председателствам това, но така или иначе това е. Започваме Изменение 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменени 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се. Мисля си, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Моля гласувайте по 51. Всички ли са гласували? Край на гласуването.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 въздържали се. По 59 електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 28 са за, 15 са против. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 15 за, против, въздържали се, приема се 16, 17 за, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим по електронен път. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Един от НП в повече, но така или иначе се приема с голямо мнозинство, 33 маса, 12 против. Изменение 20, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д е за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се. Нека да проверим 22 по електронен път. Моля гласувайте по 22. Край на гласуването. Приема се. 28 за, 16 против. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Компромис е в кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис G, кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, речи 5 за, против, въздържали се. Мисля си, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. 5. Това е изменение 5 на Комисията по регионално развитие. Край на гласуването. Приема се 31 са за, 11 са против. Речи 8. Кой е за? Извинете. Извинете. Речи 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Речи 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 23. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Едно За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За против, въздържали се, приема се. 25 да, за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Между другото, в моя списък за гласуване тук има плюс. Може би не знаете за тази промяна и така всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 25 са за, 18 са против. 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 1 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия текст с измененията. Моля гласувайте по електронен път. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 41 са за, 1 против, 2 са се въздържали. И сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Има един повече от НП. Да, благодаря ви. Всичко е наред. Всички ли са гласували? Край на гласуването не толкова хора, колкото миналия път. И така край на гласуването. 39 са за, няма против и двама са се въздържали. Много ви благодаря. И бих искал да благодаря на докладчицата Всянка. Сянка. And, and the staff who... Благодаря и на нашите сътрудници, които много усърдно работиха по това, както и секретарията. И сега преминаваме. everybody, every, everybody, everybody ready to roll? Всички ли сме готови да гласувам по, по доклад на Мариан Тайсен за общо консолидирана основа за облагане с корпоративен данък? Първо имаме гласуване анблок по изменение 14.39.59. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиса. За, против, въздържали се, приема се. Сега страница 3, компромис Б, кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега към страница 15 преминаваме направо. О, това много ми харесва. Компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега е страница 18. Гласуване анблок. От къде до къде. Така, това е гласуване анблок за премахване на консолидацията. Да, анблок. Всички, които са за, против. Това е страница 18. Става дума за консолидирания блок на изменения от изменение 101 до нещо, което е на страница 25. И всичко това е за премахването на консолидацията. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Така че всички тези измени са отхвърлени. Искате електронно гласуване? Добре, нека да проверим по електронен път. Добре, моля гласувайте. Това разбира се е важен момент, затова е добре да проверим по електронен път. Най-добре е да сме сигурни. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 301 са против, 12 са за. Добре, страница 25. Изменение. 105 кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 119 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 121 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 147 до 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 151 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 13 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14. Това е имко 14 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 157 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 158 за против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 158, моля гласувайте. Моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 24 за, 20 против. Control, control yourself in the front row. Вие, които сте на предния ред, държите се прилично. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 15, кой за, кой против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Сега следващата страница 189 за. Извинете, всъщност отпада 189, извинете. 210 за. 189 отпада. Да, сега е 210. Всички ли проследяват това? 210. 210. Гласуваме по 210. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 210.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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път 256. Um. Thank you. Всички ли са гласували? Край на гласуване. Да, отхвърля се. 16 са за, 28 са против. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърли се. 266 за, против, въздържали се, отхвърли се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, от... приема се. Имко 17 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275, 6, 7 и 8. Всички, които са за, моля вдигнете ръка, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към Изменение 340, 341 и имко 23. А, не, те отпадат. и 370 са често езико. 373, кой е за, против, въздържали се. Мисля си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. Тъй като мисля си, че почти поравно са разделени гласовете. 373. Всички ли са гласували? Край на гласуването. А, приема се. 36 за, 4 са против. Добре. Може би някой си е променил мнението. 379, 380, 381. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 390 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 24 за, против, въздържали се, приема се. 391, 324, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Имко 25 за, против, въздържали се, приема се. Мариан? Моля да ме извините. Изменение. от 403 до 408. Аз съм посочила по-грешно как трябва да се гласува. Трябва да бъде минус. Защо? Защото Европейската комисия трябва да вземе решение по това. Тук става дума за делегирани актове и даваме тези правомощи на комисията, а изменението изисква парламента да участва т.е. това означава, че ние ще бъдем отговорни за всички технически подробности. Аз не смятам, че имаме необходимия капацитет. И смятам, че трябва да има институционално споразумение за тази цел, така че аз съм против това. Разбира се, ако колегите от комисията по економически и парични въпроси смятат различно, те могат да гласуват, но лично аз смятам, че трябва да има минус тук в списка за гласуване. Благодаря ви. 403 406. И от 403 до 406, е е кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 407 и 8 за. 407 и 408, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 409 и имко 26, кой е за, против, въздържали се, приема се. 410 е езиково. Сега компромис F. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващата страница 28. Имко 28. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 421. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 425. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменени 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 18, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Имко 1. А, да, всъщност то отпада. Добре. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 отпада. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 3, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Тук също мисля, че има анблок. 41, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Имко 4 за, против. А, извинете, отпада. 49. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Дали да, дали да направим по електронен път 4? Моля, гласувайте по изменение 4. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 26 за, 18 против. Имко 5 отпада. 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Идентично. Сега 52. Кой е за? А, не, всъщност отпада. Изменени 58. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 61 отпада. А 62? 62. Кой е за? Против?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 против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 и имко 7, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Имко 8 за, против, въздържали се, приема се. 82, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. 83, въздържали се, отхвърля се. Компромиса G, кой е за, против, въздържали се, приема се. 91 отпада. Имко 11 89, кой е за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по електронен път. Мариан, имате думата. Извинете, госпожо председател, мисля, че има грешка в списка за гласуване. 89 отпада, защото гласувахме за компромис F. 89 иска клауза за преразглеждане след 3 години, а ние вече гласувахме, че искаме преразглеждането да се извърши след 5 години. Така че изменението на ИМКО 11 отпада. И изменението на... Не, ние правихме 11.91. Извинете. Моля да ми извините. Не, няма никакъв проблем. Добре. И така. Електронно гласуване по ИМКО 11 и изменение 89, които са идентични. 91, извинете, които са идентични. keep voting. Lot of you to vote. 11. Имко 11. И изменението на Олешми 91. Всички ли са гласували? Има ли още някой, който не е гласувал? Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се 30 са за, 13 против. Компромис Хашко е за, против, въздържали се, Приема се. И сега гласуваме по целия текст с, с измененията. А, моля по електрон път да гласувате. One too many EPP. Има двама души повече от НП. Oh. Two have come out now. Okay. Да, двама души повече от НП. Край на гласуването. 35 са за, 7 са против и 1 се въздържа. Сега законодателната резолюция. Моля, гласувайте по електронен път. Всички ли са гласували? Край на гласуването. 35 са за, 7 са против, 1 се е въздържал. Поздравления на Мариана на всички останали. Филип, yes. Yeah. В духа на прозрачността поканих, бях поканил докладчика на вечеря. Не знам дали това е корупция, но искам всички да го знаят. Госпожо председател, приемам поканата на Филип – и второ, много съм благодарна на колегите в комисията. Много трудно досие внесени бяха над 400 изменения. Политическите групи в началото имаха разнопосочни становища, но след множество разговори резултатите са на лице и се надявам, че ще стимулираме комисията да предприеме действия в съвета. Има множество работни групи и не е лесно да се постигне единодушие, което е необходимо по въпросите на данъчното облагане. Благодаря на всички колеги и показахме, че заедно сме в състояние да свършим чудесна работа. Председателката, благодаря. Мнозинството беше огромно и съм убедена, че съветът трябва да отчете това. Сега преминаваме към Омнибус 2. forgot to put in the very piece Oh, right. Okay. Right, Liam. Um, moi, je voulais juste euh, Искам само да благодаря от името на групата на социалистите демократите на Мариан Тисен, ако ме чува. А, извинявайте, имаме проблем с превода. В, на английския канал излиза нещо, което не е английски. Да, беше малко слабичко, но мога да вдигна силата. Лиам. Искам да благодаря на Мариан Тисен за забележителния и труд е, и за духът на отвореност – тъй като никак не беше лесно да се постигне компромис. Този компромис ще даде възможност на парламента да защитава своята позиция пред съвета. Благодаря, Мариан. Добре, благодаря. Сега преминаваме към Омнибус 2. Има известна промяна в списъка за гласуване, защото накрая пропуснахме да включим гласуване на целият текст във вида, в който е в измерения му вид. Но ще го подложа на гласуване. И така. Изменение едно. Не се гласува. Това е техническо изменение. 25-то изменение. За против, въздържали се, приема се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. 27. 27 до 31 амблок за против въздържали се приема се. 32 отеглено, 33 до, 30, до 45 амблок за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 403 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, а 46 до 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 50 51 и 52 блок за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се 50. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. 56 до 58 за, против, въздържали се, приема се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. 65 и 64 компромис H за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис И за, против, въздържали се, приема се. 342 за, против, въздържали се. Да проверим 342 изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 73 и 74 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 345 не се гласува, 76 за, против, въздържали се, приема се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиси J и K за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 до 80 блок за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 371 за, против, въздържали се. Можем да гласуваме 371 изменение за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 375 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Съжалявам, не вдигате достатъчно високо ръце. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 81. 81 и 82 блок за, против, въздържали се, приема се. 83 с устно изменение за, против, въздържали се, приема си. 86 за, против, въздържали се, приема се.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 98 до 109 за, против, въздържали се. Не съм сигурна как гласуват отляво. За сте, тогава се приема. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се. Отхвърля се, но ще проверим. Триста едно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа за и 27 против. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л с устно изменение за А, мисля, че има разговори и консултации. Ще ви оставя да се разберете. За. Против. Въздържали се. Не съм много сигурна, но мисля, че се прие. Сега компромис М към който също има устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега компромис М без устни измерения за, против, въздържали се, приема се. 135 до 152 за, против, въздържали се, приема се. Сега 407 за, против, Това е на 23-та страница. За, против, въздържали се, приема се. 153 до 157 за. 153 до 157 изменение за. Против въздържали се. Приема се. Компромис Н. За. Против въздържали се. Приема се. 161 до 166 за. Против въздържали се, приема се. Компромис О, за, против, въздържали се, приема се. 170 до 176 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 422 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. 188 и 189 за, против, въздържали се, приема се, компромис С за, против, въздържали се, приема се. 191 до 200 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. 435 за, против, въздържали се, отхвърли се 211 до 228 и 436 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W. За, против, въздържали се, приема се. 230 до 236 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 238 до 255 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. 263 до 270 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, приема се. Юри 1 пада. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, против, въздържали се, 30. Компромис А